страната. След това излязохме с резолюция за Арафат Жарадат, палестински затворник в израелски затвор. Също така изискваме провеждането на независимо разследване за причините довели до смъртта на господин Джарадат, както и за твърденията за измъчвания и изтезания, на които са подложени палестинските затворници, както и изобщо условията, в които живеят, в които са задържани, включително жени и деца, в израелски затвори. Също така обсъдихме въпроса за зачитането на човешките права и нарастващото насилие. Там, както и изразихме надежда за подобряване. И излязохме също така и с резолюция против расизма, дискриминацията и престъпленията от омраза. Също така се произнесохме за противодействието на тези престъпления и за включването на Европейския съюз към Конвенцията за изкореняване на расизма, дискриминацията и дискриминацията. По въпроса за Северна Корея също така излязохме с е, специален доклад, където има специални насоки за действие. Също така поздравихме решението да се проведе специално дирене от Европейския съд за правата на човека за това в какво състояние се намират човешките права в Северна Корея. И така, искам да ви рапортувам и за срещата си с, с господин Лескиевич, заместник премиер на Литва с който обсъдихме акцентът, който ще се постави върху тези въпроси по време на литовското председателство през второто полугодие на тази година. Също така ще се акцентира върху източното партньорство и предвидената среща на върха през ноември в Литва. Предвидени са срещи с представители на гражданското общество, където да се обсъждат човешките права. Господин Лескиевичус е също за провеждането на мероприятие в чест на носителите на наградата Сахаров и се надявам, че ще получи подкрепа за това си начинание и от съответните членове на Европейския парламент. Това са моите съобщения. Минаваме сега към следващата точка от дневния ред за актуална информация от Европейската служба за външно действие относно неотложните ситуации. Имаме тук на първо място Мали и Саудитска Аравия. И така, нека да поздравя с добре дошли делегацията от парламента на Южен Судан, делегация за е, зачитане на човешките права. Добре дошли сред нас. Днес е, в края на сутрешното заседание имаме изслушване. Радвам се обаче, че вие сте тук още сега и ще може да присъствате на нашите дебати. Сега минаваме към положението в Мали. На 14 март излязохме с резолюция за обзор и мониторингова процедура, която да подпомогне зачитането на човешките права в Мали в продължение на една година. Тази резолюция на ООН от Женева цели свобода на словото, на изразяването и организирането, възможно най-бързо, на свободни и независими избори. Миналия месец получихме обзорна информация където прочетохме, че малийската армия и някои ислямистски милиции мълтретират населението, цивилното население в северната част на страната до степен такава, че биха могли да се счита действията им за нарушение, за престъпление срещу човечеството. И накрая изненада – господин Пьер Кристоф не можа да присъства, но Виктория е на негово място. Може би това е било, тази промяна е станала днес сутринта и затова не сте ни казали нищо. Виктория Корея е сред нас и тя ще направи изказване. Благодаря. Yeah, председател. Колегата току-що е пристигна, така че аз ще му отстъпя думата преди да допълня онова, което той има да каже. Bonjour. Bonjour, monsieur. Si vous le permettez, je vais, je vais vous faire un, un bref point de... Благодаря. Ще ви изложа накратко фактите, ако позволите, за събитията, след приемането на нашата последна резолюция от 18 февруари на съвета по външни работи. Тогава решихме да подновим политическия диалог с Мали и усилията ни бяха насочени за прилагането на пътната карта за преход. Тази карта бе приета в края на януари месец и откри сложи началото на предизборния процес, както и на провеждането на един всеобхватен национален диалог както и създаването на 6 март на специална комисия в този смисъл. Това са изключително окоръжаващи факти. След това на 18 февруари отчетохме и факта, че комисията и Европейската служба за външна дейност работят за подновяването на политическия диалог както и започнахме работа с обучението на военни в Мали. В централната и е, северната част на страната продължават е, размириците, нямаме достатъчно информация за тях. Информацията получаваме от малийските е, власти, всъщност всеки ден се стремим да получаваме актуализирана информация. Всички тези твърдения обаче могат след това да раздухат националистически настроения, които да застъпят тръщат провеждането, мирното провеждане на изборите, предвидено за юли месец. Тези, информ... тези сведения, които получаваме за размирици, и брутални действия все още не са потвърдени от други източници. Миналата седмица заклеймихме задържането, произволното задържане на журналист в Бакамо, Бамако, извинете. И този журналист в момента и условията на неговото задържане са в центъра на нашето внимание и наша госпожа Катрин Аштън излезе със специална декларация в този смисъл. Така, това е моята информация за, ежеднев... за ежедневието в страната и позволете да ви припомня нещо, което е особено важно в този контекст. Европейския съюз, както вие най-вероятно знаете, непрекъснато заклеймява, денонсира действията, престъпленията на терористите в северната част на страната в продължение на цялата 2012 година. Особено в освобождаването от малийската армия е, леги, региони от януари месец насам. Европейският е, съюз и Африканският е, съюз са за изпращането на мисия за опазване на човешките права на място. Това не може да бъде отговорно само на Африканският съюз, защото Всъщност, позволете да кажа, че Африканският съюз вече е изпратил цивилни наблюдатели, нещо, което се случва за първи път. За първи път се използва такива цивилни наблюдатели и те трябва да бъдат набрани, не съществуват до момента като бройка. На тях обаче трябва да бъде предоставена военна закрила. Затова Африканският съюз не би могъл сам да се е, справи и без помощ да обяви на коя дата точно ще изпрати цивилни наблюдатели. Ето за това сме решени да им предоставим помощ. Сега по въпроса за наблюдателите на е, Обединените нации Първите пратеници вече са на място и дори излязоха с първия си доклад миналата седмица. Доклад, който ще бъде допълнително а, разширен и задълбочен със съответната документация, която ще почерпим от мястото на събитията. Сега по въпроса за правозащитниците, представителите на гражданското общество, ние имаме вече традиционни отношения с този сектор на малийското общество. И също така възнамеряваме да подкрепяме независимите наблюдатели, които действат в новоосвободените региони на страната. Госпожа Виктория Корея, моята колега, ще даде допълнителна информация. Благодаря. Thank you. Please, go ahead. Yes. Искам да допълня казаното от колегата. Действително, извън наблюдатията на Африканския съюз, ще има оказана подкрепа от НПО-та по линия на Европейския инструмент за демокрация и правата на човека. Около 30 наблюдатели ще бъдат разположени на терен. Очакваме това да стане в срок от един месец. Опитваме се сега да съгласуваме работата на наблюдателите от Африканския съюз и тези наблюдатели, които ще бъдат изпратени по линията на Европейски инструмент за демокрация. Това е регионалният компонент на програмата – и дейността се а, координира от Европейската комисия, Генерална дирекция ЕВКО. Да допълня казаното от колегата за резолюцията на съвета. В момента се водят преговори. Резолюцията бе внесена от африканската група. Тя е от огромно значение, тъй като Мали участва дейно и африканската група и Мали могат да кажат, че имат авторство на тази инициатива. Така че Европейският съюз оказва подкрепа, текста ще бъде компромисен и се надяваме, че резолюцията ще бъде прията четвъртък или петък проектотекста призовава за създаването на фигурата на независим експерт по въпросите на правата на човека, който ще подпомага правителството в оценката на правата на човека в Мали. Хубавото е, че Мали застава зад създаването на а, тази длъжност, независим експерт по правата на човека. Въпросът е на предно място в работната програма на съвета. През юни по време на следващото заседание това предложение ще бъде внесено и независимият експерт би трябвало да предоставя актуална информация до година на 25-то заседание. Мандата му е едногодишен. Това са последните новини, с които разполагаме. Благодаря, казва председателя. Има ли депутати, които желаят да зададат въпрос или да направят изказване? Аз имам два въпроса. Първо ви благодаря за актуалната информация относно мисията на наблюдатели от гражданската квота делегация на нашата комисия по правата на човека беше в Женева и бе казано от представителя на ОНЕ, че генералният секретар е помолил за назначаването на 25-ма наблюдатели по правата на човека и а, представителя на ОНЕ като че ли чувстваше, че е в безисходица. Сега разбирам, че тези хора вече са избрани и как работят те с ООН? Е, подпомагате ли службата на Върховния комисариат за бежанците? И още нещо. Този доклад на Amnesty International сочи, че има доказателства за убийство на гражданско население в хода на въздушните операции на френското правителство. Това са моите въпроси. Благодаря за наблюдателите. Европейския съюз, както знаете, няма наблюдатели по въпроси на гражданските права. След е, заседание на съвета по сигурност и мир бе решено да се изпратят е, няколко наблюдатели от Африканския съюз, които да бъдат е, под така под закрилата на мисията в Мали. Те ще бъдат под закрилата на въоръжените сили, но според международните правила, които съществуват, също ще попаднат и под тях – Африканския съюз, нито в Судан, нито някъде другаде, няма клетки, така вписани вътре а, граждански наблюдатели. Ние знаем, че Африканския съюз а, е установил контакти с ООН за набиране на такива наблюдатели. И ние Постоянно уведомяваме Африканския съюз, че ще им помогнем в подготовката на тези наблюдатели. Става дума за 50-60 души. Африканския съюз вече определи някой от тях и е готов да ги развърне но съществуват значителни логистични проблеми, нека бъдем откровени. Те се правят всичко възможно да ги преодолеят. И тя également au déploiement de ces... С помощта на Европейския съюз. Развръщането на бойни единици а, трябва да се предостави логистична подкрепа. Ние подадахме и нашата подкрепа за така наречената мизма. Логистична подкрепа помощ и подкрепа за нея. А в Адис Абаба ние сътрудничим с Африканския съюз и всичко това с а, а, тенденцията да ускорим развръщането на такива наблюдатели. Съвета по човешки права също изпрати, като част от мисия на ОНЕ в Намако, изпрати наблюдатели. Те са под егидата на ДПА. Но в Мали се намираме в доста трудна ситуация – Подат е, се консултации в Нью Йорк за приемане на нова, е, нов документ е, за мисия на ООН. И в такъв случай ще се получи една интегрирана мисия в Намако. организирана от отдела за човешки права. Ние сме на мнение, че с помощта на експертите и наблюдателите по-добре ще се провежда мониторинг на терен, на място, особено в северен Мали, където е развърната тази мисия, но също и в Бамако. Обединените нации искат да знаят точно с какво ние можем да помогнем, ние, Европейския съюз, и заедно с местните власти ще се опитаме да а, надградим къп административния капацитет на тези органи. Ние водим един структуриран диалог с малийското правителство, с гражданското общество и негови организации. Аз е, подчертах нашите стратегически взаимоотношения с ФДА, Национална малийска организация. С кои... Това, което ние искаме е да създадем една независима международна програма на наблюдатели, която ще допълни свършената работа от мизма до сега. А на втория ми въпрос, кой ще отговоря? Дали имате информация за въздушните удари а, от съвместни операции на френски и малийски а, сили, въздушни сили, при които са убити а, граждански лица? Да, благодаря. Извинявам се, че забравих. Не съм записал никъде изявления на френските власти информация по тези въпроси. За нас, с други думи, това е част от информацията, която трябва да допроверим с местните малтийски власти. Ето за това не ви дадох повече информация. Благодаря. Now... Благодаря. Благодаря. Аз имам още един въпрос, свързан с малийските власти. Знаем, че има война там. Току-що чухме за действия, предвидени за след юли месец миналата година. Не знаем обаче и за това как са се провели тези действия и имало ли е контрол за защита на цивилното население. Мисиите от този тип са трудни, това е ясно за всички ни. Сега обаче искам да кажа, че нещата не са чак толкова розови. Не се очакват просто избори. Има и очаква се избори във военна обстановка. Благодаря. Има ли други колеги с въпроси? Да се върнем сега на подготовката за изборите, ако може. Мерси. Bon. Благодаря. Да. Това е, разбира се, че не може да бъде отричано и никой не претендира да отрича сериозността на положението в е, Мали, както и сериозността на военните операции, които се провеждат там. Ако позволите, бих искал да цитирам последните изявления на министър Фабюс, въпреки че не се... Тук не съм като представител на Франция. Господин Фабюс каза, министърът на отбраната, че има два основни аспекта в тази военна операция. От една страна действия за противодействие на терористични действия и съответните им лагери от една страна и от друга страна, нещо, което е много деликатно в региона Гао, преди време в същото, преди време управляван от една терористична и престъпна групировка. Там, в тази област Гао, са най-големите, най-големият брой жертви. най-големите жертви, които нямаше как да предотвратим. Т така, герилата, която там в момента се разгръща, работи дори с инфилтрирани командоси. терористични самоубийствени атаки, включително положението с други думи е много сериозно. Знаем, че военните действия ще продължат. Френските власти вече обявиха е, решението си да започнат да изтеглят войските си, но не по-рано от края на месец април. Знаем също така, че мисията на на Африканския съюз продължава да действа на местов и с подкрепление възлизащи на 5000 души от чат. Преговорите в Нью Йорк все още не са започнали за това каква трябва, каква, на каква численост трябва да възлиза, дали на 10 хиляди и пове, дали повече, дали по-малко бъдещите умиротворителни сили, гарантиращи прехода. Тази бъдеща мисия на ООН е предвидена за 3 месеца и най-вероятно през април месец ще определим правната и рамка, техническата, оперативната рамка обаче ще се забавят най-вероятно до юни месец. Знаем, че малийската армия има нужда от време за преструктуриране и за да е в състояние всъщност да провежда собствени операции. За момента тя сътрудничи с операциите, които се провеждат в момента, но мисиите са под командването на чужди части. Ето за това се обръщаме с призив към международната общност и е, към Европейския съюз за подпомагане именно на тези подготвителни действия за бъдещата самостоятелност на Марийската армия. Сега в момента работим за потвърждаването първо на военната компонента на мисията в Бамако. Това вече е факт. Привлечени за съдействие военните и други местни малийски власти. Съветът действа като такъв и ще продължава да обогатява дейността си. Сега, е, обучителната функция на тази мисия, освен военната, започва от началото на април месец, според предварително повестените цели. Тези обучителни програми се, са възможни поради факта, че мироопазващите сили вече са на място и работят. Освен това Европейският съюз е твърдо решен, както и държавите членки, да съдействат с тази мисия и с работата на този съвет, за да могат е да изпълнят поставените им задачи. Обучението на първо място на бъдещите малийски военни части. Мисията е мандатирана за 15 месеца, които са разделени на части от по 3. В началото е предвидено обучение на група от 500 души, след това следващите 500 и така нататък. Работи се съвместно с малийската армия и целта е да се преструктурира тя изобщо. Целта не е да бъдат обучени в използването на един или друг инструмент, а изобщо за структурно предефиниране на тяхното военно действие. Това е свързано с сигурността, с отбраната. Сега по въпроса за стабилността в Мали. Това са местните власти. Това е тяхна отговорност, тъй като те приеха да изпълнят пътната карта и са съответните и допълнения. Тоест, тези допълнения предвиждат изборите през месец юли. И именно тук се изразява твърдата зависимост на мали... твърдата решимост на малийските власти да ги проведат именно тогава. Те вече работят по организирането на първия кръг на 7 юли и на втория, и на втория кръг, предвиден за 21 юли. Така че процесът ще приключи в края на юли месец. Ясно е, значи, за Европейският съюз и за международната общност, че тези е, избори могат да бъдат е, приемли единствено и само ако се проведат в предвидения период, защото именно така ще повишат кредита на доверие на целият процес в страната. Също подпомагаме, разбира се, в този смисъл местните власти за организирането на местните избори приключваме всъщност вече тази предварителна подготовка. Финансираме също така просветителска кампания на ангажираните в изборите, както и прегледът на избирателните списъци. Те са в сравнително добро състояние, но за оглед на събитията има, разбира се, промени, които, се, които искаме да изчистим. Също така има предвиден пакет предизборен пакет, който предвижда 2 милиона евро помощ. Вторият пакет ще бъде по-щедър, тъй като няма да бъде свързан само с, с изборния процес, неговата подготовка, а по-скоро вече логистиката на неговото провеждане. Сега по въпроса за изборите. Имаме партньорство и с Обединените нации, с други международни партньори, които също сътрудничат. Канада, Холандия, Средните щати се произнесоха в, тези, в този смисъл. Други държави членки на Европейския съюз също са от коалицията на желаящите, ако мога така да се изразя. Подготвя се нова резолюция на съвета за сигурност на ООН, която да ни помогне да организираме логистичната помощ на военните части и на избирателния процес, който ще протече под, при наблюдението на международни пратеници. Европейският съюз подготвя мисия наблюдатели. наблюдатели. Междувременно ще изпратим предварителна подготвителна делегация, която да предшества наблюдателите. Благодаря. Благодаря. Благодаря за обстойната информация, която ни предоставихте. Тя е полезна по отношение на положението в Мали, което следим. Освен това, възнамеряваме да изпратим делегация в, в Африканския съюз. И сега минаваме към следващата точка за актуална информация. Саудитска Арабия. Седем души през март месец са били екзекутирани, след като са били принудени да признаят обвиненията във въоръжен грабеж. Знаем, че 24-ма са били екзекутирани през тази година, поне 80 души са екзекутирани 2011 и същия брой през 2012. Имаме отрояване на броя на екзекутираните от 2010 година насам в Саудитска Арабия смъртното наказание се налага по редица обвинения, грабежи, магиосничество. При проучване на състоянието на правата на човека в Саудитска Арабия научаваме, че има множество нарушения и ще чуем актуална информация от Европейската служба за външна действа. Госпожа Ана Крокстади и господин Александридис ще ни предоставят тази актуална информация. Благодаря, госпожо председател за това, че сте включили този въпрос в дневния ред. Преди да позволя на колегата да ви запознае с конкретните данни, ще кажа няколко думи за смъртното наказание и правата на човека в Саудитска Арабия. Първият елемент, на който трябва да се спрем е, че Саудитска Арабия, ако позволите да каже, е част от един непривлекателен списък на страни, в които се извършват тежки а, осъдителни нарушения срещу правата на човека. Вие самата казахте за магиосничество, вещерство и свързани с наркотиците правонарушения. Седем души са били екзекутирани. Вие ще чуете по-подробна информация и какво сме предприели. Но това е свързано с факта, че става дума за кумулативно а, а, събиране на а, тези а, обвинения и лицата са били а, екзекутирани по обвинение за въоръжен грабеж. А, независимо от а, разпоредбите на ООН и въоръжения грабеж не е сред тези престъпления, които могат да бъдат, за които могат да бъдат наложени такива тежки наказания. А във втория случай на нарушение, нарушението се дължи на факта, че едно от лицата или няколко от лицата, които са били екзекутирани, доколкото разбираме, не са били навършили 18 години към момента на извършителството, което съставлява нарушение на насоките на ООН за екзекутиране на непълнолетни правонарушители. И третото нарушение, нарушение на минималните изискване се състои в това, че лицата, които а, са били екзекутирани, са екзекутирани и разпънати на кръст на публично място за назидание. Това е друго нарушение на минималните изисквания екзекуциите да не се провеждат на обществени места. След като заложих рамката за нарушенията на насоките на ООН, сега ще дам думата на колегата, за да ви запознае по-подробно с тези дела и съответните ответни мерки, които сме предприели. Благодаря, госпожо председател за това, че давате възможност да разясня какво е предприял Европейския съюз. Трябва да кажа най-напред, че е много тъжно, когато трябва да се споделя какво сме предприели, без да постигнем положителен резултат, но все пак си струва да кажем какво направихме. В началото на месец март делегацията на Европейския съюз в Риад – разбра, че тези седем млади граждани, които са били осъдени а, по обвинение в въоръжен грабеж в южната част на Саудитска Арабия, близо до Йемен, в град Акра, а, вече са били обект на окончателно решение по шариатските закони Организациите на гражданското общество се свързаха с делегацията и предадоха екземпляри от решението на съда. След което делегацията на Европейския съюз, нашия посланник Адам Курах, е получил обаждане по телефона от един от обвиняемите с молба за помощ, за да бъдат спасени а, подсъдимите. Той е понаправил това обаждане чрез мобилен телефон, който нелегално е бил внесен. И а, някои от тези седем души са били не навършили 18 години към момента на извършителството на деянието. Следователно, ние спешно предприехме мерки чрез делегацията проведохме среща в Министерство на външните работи и делегацията на Европейския съюз призова за по-меки действия възоснова на правата на човека в случаите, в които има убийство, то тогава семейството на убитото лице има права, но тук говорим за въоръжен грабеж и съответно лицето може да бъде помилвано от властите в Саудитска Арабия или краля на Саудитска Арабия. В Брюксел бе призован на среща с посланника на Саудитска Арабия – много други международни организации, включително и ООН, се свързаха с Саудитска Арабия възоснова на въведените минимални стандарти, които споменахме, но това не доведе до нищо и миналата среда разбрахме, че лицата са екзекутирани. Върховният представител, заместник председателя, излезе с изявление, в което осъди екзекуциите предвид е, възрастта на лицата, същината на престъплението и също така налагането на смъртно наказание. Какво ще правим по-нататък? Ще продължим диалога с Саудитска Арабия на всички равнища по въпроса за смъртното наказание. И освен това възнамеряваме да а, използваме очакваното а, посещение на министра на правосъдието на Саудитска Арабия тук през април и с а, ваше позволение ще поканим Европейския парламент да присъства и да повдигне въпросите, които смята за значими. Така че ви благодаря и съм на ваше разположение, ако има допълнителни въпроси. Е, благодаря. Да, само да ви уведомя, че Министерството на правосъдието поискаха такава среща. Сега въпроси е Ричард Холит. Благодаря много. А, говорих с един от колегите и го попитах защо са избрали Саудитска Арабия. Това беше тази сутрин. Той каза, че очевидно има криза по човешките права и в една неодавнашна дискусия и координаторите казаха, че и от Бахрейн идват подобна информация, че това е един шанс да научим какво, как стоят нещата по-точно. Защото това са наистина много сериозни въпроси. Първият ми въпрос е Нямаме, не е наша работа да критикуваме тези демарши, които се правят и благодарим на колегите за всичко казано и ни, е, много е важно да заявим, че подкрепяме тези усилия на Европейския е, съюз е, и да изпратим едно ясно послание в Саудитска Арабия. Но смятам, че е справедливо да се зададе въпроса а, е, а, какво а, а, е, какъв е точно проблема там, защото много, много доклади пристигат и сведения от там. И може би има неща, които, нещо, което тя не може а, да каже, но нещата трябва да се казват а, публично. И тук ние, като членове на подкомисията за човешки права, трябва да зададем този въпрос. Как да подходим, че да проработят нещата в а, Саудитска Арабия? Защото много въпроси се натрупаха. Второ, ние а, сме били, а, така един, да се каже, получавали помощ от Саудитска Арабия по въпроси, а, дипломатически въпроси с Иран. А, на неща, които са свързани с човешките права и сме били ние критични, когато сме подкрепили режими. И аз не бих казал, че съм съгласен, но а, е важно да се окаже подкрепа. Европейския съюз има този шанс а, да го стори. И последно, много се радвам за това, което казахте за предстоящото среща с е, министъра на правосъдието, защото това е един начин на Европейския парламент да се ангажира. И тук имате пълната ми подкрепа по провеждането на тази среща. И е, аз очаквам с е, нетърпение да ни кажете каква, какви са били резултатите и дали сте постигнали набелязаното и дали сте изпратили нужното директно съобщение, послание до а, Саудитска Арабия. Защото ние наистина трябва да им изпратим такова едно много силно послание. Благодаря. Аз също мога да ви кажа, че посланника на Саудитска Арабия често отговаря на наши писма. След изслушването, което се проведе, сега госпожа Декайзър Благодаря. Нещо, ако позволите, във връзка с казаното от Ричард Хауит. Наистина, трудното с Саудитска Арабия е свързано поне с две основни неща. На първо място, първото нещо, първият аспект е, че в международен смисъл, особено във връзка с петролните доставки, ролята на Саудитска Арабия може да бъде изключително важна. Има инициативи, които доказват това. От друга страна, пък Саудитската армия подкрепя салафистите – в страните на арабската пролет. Сега, по време на обсъждания за правата, за човешките права и правата на жените в страна, която се ръководи от почти хилядочленно княжеско семейство, за което работи останалата част от страната, в такъв контекст значи, не е възможно да вярваме, че княжеското или управляващата кралска династия не знае за правата на жените в останалите части на света. Тоест, това не са е, шизофреници или хора, които не осъзнават какво правят по един начин се държат в собствената си страна, а когато излязат от нейните граници, се държат по друг начин. Тоест, политически е много трудно да бъдат убедени те разбират чудесно за какво става дума, какво означава човешките права, просто защото са го учили в английски колежи и университети. Но когато са си у дома, у дома и се чувстват безнаказани, вършат друго. Благодаря. Благодаря, госпожо Декайзер. Преди да дам на следващия думата, и аз имам въпроси. Не мога да си спомня така по памет дали Европейския съюз подкрепа работата на някои е, организации за спазване на човешките права там. И ако е така, дали може да ни кажете кои, да ни разкажете малко. И второ, информацията ми говори е, за двама основатели на неправителствени организации в Саудитска Арабия, политически и граждански, не и в още в началото на този месец, марта. А, и последствие съдът а, издаде решение да се разпусне тази организация и конфискува сметките им. А, и а, аз искам нещо повече по този казус и как го преценявате. А, дали хора, които живеят в Саудитска Арабия и са критично настроени към този род работа, имат ли възможност да се срещнат с парламентаристи или по някакъв открит начин да подходят към въпроса или това е голям риск за тях? Така че, моля, ако може да ни отговорите на въпроса. Благодаря много, госпожо председател. Ще се опитам да покрия всички въпроси, зададени от уважаемите депутати. Големия въпрос как да подходим по-нататък с Саудитска Арабия. Единственият път напред е да се опитаме да институционализираме нашия диалог по човешките права с Саудитска Арабия. Нямаме, не сме го институционализирали до сега. Но такива са нашите намерения. Ние говорим с нашите събеседници в правителството и се опитваме да създадем една официална, формална платформа за обмен на възгледи по въпросите на човешките права и да отправим нашето послание. А, но а, ние, и ние ще използваме, тази, но ние сега използваме съществуващата платформа за търговско сътрудничество, всички диалози на министерско ниво поставят акцент върху тези въпроси. Това не се е променило върху въпросите на човешките права. ние се подготвяме добре, работим с нашата делегация на Европейския съюз там на място и сме разработили една а, всеобхватна стратегия за човешките права в Саудитска Арабия, където сме идентифицирали областите, които представляват интерес. Свободата на, изход, на изказ, свободата на а, формиране на сдружение и цялата стратегия на защита на човешките права. Работим а, на терен с а, Националният а, съвет по човешки права, с сравнение с а, други държави в региона, казваме, ние не виждаме такъв голям проблем или толкова голяма заплаха за човешкия живот. Опитваме се да сравняваме с други държави от региона достъпа на местните неправителствени организации, и контекста в който работят. Той е по-лесен там в сравнение с други страни. И нека да ви кажа нещо за един мит, едно недоразумение, което чуваме като критика от а, а, неправителствените организации. Ще го говоря с ваше разрешение на базата на скромния ми опит, но аз бях служител по политиките в Иран и Саудитска Арабия едновременно. Ние сме обвинявани в двойни стандарти. А, ние, защото сме провели повече дейности по посока на Иран, отколкото в Съдитска Арабия. А, а всъщност това не е точно така. Защо? Ще обясна. Когато имаме ситуация с си, тревоги с спазване на човешките права, обикновено два инструмента се използват към, по отношение на страната. Е, е така наречената дискретна дипломация, а второто е публична дипломация. Методологията на дипломацията казва, че не прибягваш към публичната дипломация, ако можеш да си свършиш работата и постигнеш нужните, желаните резултати с дискретната дипломация. За съжаление, с а, и, а, Иран, освен на преговорите по линия на ООН. Нямаме друга платформа за сътрудничество и платформа за диалог а, между е, Иран и Европейския съюз, както знаете, бе замразен през 2006 година. От друга страна, едновременно с това нямаме делегация там ние трябва да разчитаме на посолствата на председателствата, председателстващата Европейски съвет страна. И а, а, за това използваме, а, когато използваме и се опитваме да използваме дискретната дипломация, никога не получаваме отклик за а, среща с техен министр. А, и а, когато искаме нещо да го кажем публично за другия, а, за общия свят е, е, е същото. А с Саудитска Арабия имаме такъв диалог, включително и различните ситуации. И за да не и за да можем да следваме тази добра, добра методология на дипломацията, ние издаваме демарши. А, те не се публикуват. Не мога да гарантирам дали са еднакви по отношение на двете държави, но често казвам а, на представителите на гражданското общество, а, ние правим повече от онова, което се вижда публично, защото го правиме много дискретно. А, и смятам, че няма смисъл да водиш една война публично, когато можеш да постигнеш целите си по един дискретен начин. А сега Ана Карин може би ще добави нещо. С ваше съгласие, много накратко и бързо, госпожо председател. А, а, благодаря на всички вас, че повдигате този много важен въпрос. Искам да подчертая, че това, което ние се опитваме да направим е да намерим начин, който да не е контрапродуктивен, но който носи резултати. А това не винаги означава, че нещо, което а, може да се нарече мегафоннова а, дипломация, ще проработи, защото има други методи. По отношение на сътрудничеството с гражданското общество, ние а, сме водили разговори с организации, с активисти, както в Саудитска Арабия, така и в други страни а, около протока. А, но с, ще се възползвам от а, вашето съгласие да кажа, че а, постоянно използването на инструмента за закрила на човешките права а, като че ли малко са наброй желаещите, които искат да се присъединяват към тази кауза, за да можем да, в, за да, можем да продължим от Персийския залив, за да продължим наистина да ангажираме активно организациите в тази област в региона. Благодаря, благодаря и на двамата от сърце. А, ние ще следим ситуацията в Саудитска Арабия и със сигурност ще подготвим срещата с министъра на правосъдието. Благодаря. Сега следващата ни точка от дневния ред е а, семинар по положението в Южен Судан. Ще предоставя председателството на Вероника Декайзер, тъй като госпожа Декайзер е много опитен колега и е натрупала значителен ноу-хау в тази държава. Тя е била главен наблюдател на, по време на една мисия а, на изборите през 2010 година в Судан и референдума а, от 2012 година. Ще помоля всички, които ще участват в въркшапа, да заемат местата си. Bien, comme nous n'avons qu'une petite heure pour mener... Имаме само един час за това обсъждане, така че веднага започваме. Започвам с приветствия, с много добре дошли колегите от Южен Судан, членове на тяхната парламентарна комисия по човешки права. Ще говорим за вашата страна, колеги, вашата млада държава ще обсъдим въпросите за човешките права. Това винаги е трудно. Трудно да се говори за зачитане на човешки права, без страната, за която става дума, да не се чувства нападната по някакъв начин. Така че моля да приемете моите уверения, че целта е друга. Целта е да ви помогнем, да допринесем с нещо, и да ви изразим цялото си уважение към положението, в което се намирате в момента. Разбира се, това няма да бъде единствената ни среща. Можем да се срещнем тук в Брюксел или отново или на ваша територия. С нощи прегледах отново документацията, с която разполагаме за асоциацията, която за асоциациите, които работят в е, областта на правозащитничеството. Human Rights Watch или други сходни такива. Много от тях работят вече в вашата млада държава. Казвам млада, защото през юли 2011 година бе обявена нейната независимост преди да преминем по същество. Е, това всъщност е, ще бъде задачата на моите колеги. Аз като модератор бих искала просто да отбележа, че Южен Судан, Южен Судан има дълга история. Има дълга история, защото до когато беше още неразделна част от Судан, под, председател, под президентството на президента Башир, Южен Судан нямаше много шансове за економически ръст. Южната част на страната е богата на, на петролни залежи, които бяха обаче хищнически експлуатирани от Хартум, от северната част на страната. Всичко останало за Хартум бе периферия. И тази именно периферия нямаше никакви възможности за развитие, било то Дарфур, било то южната част на страната. И това всъщност доведе до крайна мизерия, нищета и бедност, липса на инфраструктура, смъртност. Майчината смъртност там е рекорд в световен мащаб. На човек може да му настръхнат косите от това. За 100 хиляди раждания има 200, има 2500 смъртни случаи на майки. Започваме работа с главната цел да преодолеем това тежко наследство от миналото. Следователно бихме могли да си служим или с конституцията, която в момента се изработва, или чрез помощта на институциите, или чрез съветите и сътрудничеството, които бихме могли ние да ви предоставим с ясното съзнание, че и ние не сме перфектни. И така, няма сега да преминавам към изброяване на всички недостатъци. Бих искала само да подчертая следното. Това всъщност вече го споменах при срещата си с президента Салбашир по време на мисията, в която участвах и е свързано с военните части и подразделения, с армията, както и с органите за правоприлагане прилагане. Тук има още какво да се работи, много какво да се направи, за да се сложи край на сблъсъците на етническа основа. Розалинд, тя е нашият специален представител за Судан и Южен Судан, така че тя ще ни даде повече подробности. Именно тя е първият ни панелист. Вие сте е, специалният пратеник. Заповядайте, имате 10 минути. Това ще ви бъде ли достатъчно? Да, заповядайте. Well, thank you very much indeed. Благодаря, Вероник. Е, за мен е удоволствие, че съм тук. Европейският съюз е поел силен ангажимент да помага на Южен Судан. Аз самата бях в Джуба преди няколко седмици. Имах възможност да се срещна с президента и висши служители от неговия екип във връзка с положителния изход от последните преговори. Възползвах се от тази възможност да насърча президента да не отстъпва от поетите ангажименти и а, безусловно да се прилагат споразуменията между Судан и, Южен Судан от миналия септември. За сега обаче те не се прилагат. Подчертах, че Европейският съюз иска да помогне и на Судан и на Южен Судан да бъдат жизнеспособни държави, съседни държави. Е, на 8 и 12 март бяха постигнати е, споразумения, които са пробив в отношенията им е, бяха заложени някои срокове за изграждане на демилитаризирана зона, за сформиране и изграждане на механизъм за проверка и контрол, граничен контрол за отваряне на презграничните пунктове, за насърчаване на търговият. Има и споразумение за сроковете за изграждане на временни институции за окончателно оформяне на статуса и също така решаване на проблемите с спорните погранични райони. Всички тези споразумения са много амбициозни и разбира се, предстои да видим как ще бъдат прилагани. Това ще е голямата проверка. Прекомерно много споразумения са подписвани, но нито едно от тях не е прилагано. Много се надявам, че този път нещата ще са различни и има воля за това като най-новата държава в света, Южен Судан е изправен пред огромни предизвикателства в областта на правата на човека и да изгражда прозрачни институции от нулата. Има огромни проценти неграмотни, а, липса на капацитет на органите за местно самоуправление – Наясно сме с мащабите на трудностите и сме готови, имаме желание да помогнем. Ще кажа няколко думи за основните проблеми, свързани с правата на човека, според нас. На първо място въоръжение конфликт и отражението му върху гражданското население, което води до даването на много жертви. Особено тежки са а, проблемите в районите, в които има сблъсъци между местните племена. има проблеми свързани с разоръжаряването, и сблъсъците между военните формирования а, тези бутомечески групи, водени от Девит и Ая. Такова е положението и в някои от другите а, е, щати. А, е, властите на Южен е, Судан са натоварени с отговорността да осигурят безопасността, но очакват и подкрепа. Освен това имаме растящ брой а, бежанци в северната част на Южен Судан поради напрежението, което съществува. Над 200 хиляди бежанци има от а, Судан, които живеят в горната част на Нил. Те са бежанци от долната част на течението на Нил. Така че а, това е доста сериозен ангажимент за Европейския съюз, що се отнася до мироподдържащи операции, хуманитарни такива. На трето място се притесняваме от е, информацията за задържане на активисти на правозащитни организации и журналисти. Казано бе, че в много случаи силите за сигурност ги малтретират. И това се случва и на представители на ООН. Миналия декември Айсая Ейбрахам беше убит. Той е известен писател – и това а, привлече вниманието на международната общност. Е, Южния, Южен Судан застава за свободата на словото и би трябвало да предприеме допълнителни мерки, за да защити това право закони за средствата за информация все още не са прияти от парламента. И въпреки, че Временната конституция урежда въпроса с някои свободи и права, няма изрични правни инструменти за защита на а, активистите за застъпниците за правата на човека, неравнопоставеността между половете, насилието между различните общности води до това много деца да станат жертва на насилие. Притеснени сме също така и от ранното встъпване с брак, принудителните бракове, които се считат за вредни е, практики, традиционни практики. И друг въпрос – економическите и социалните права, които не се спазват. Цикличното население, цикличното насилие се допълва от липсата и на елементарни услуги, като водоснабдяване, здравеопазване, Създаването на институции по силата на върховенството на закона за защита на правата на човека е друг проблем. Системата е много слаба. Повечето случаи се разглеждат по силата на обичайното право. Традиционните съдилища са по-достъпни за населението, но при тях не се зачитат правата на човека. Официалната система, правосъдна система, страда от е, недостиг и в крайна сметка се пораждат проблеми поради това, че в досъдебна фаза не се предоставя юридически консултации. Има и предизвикателства, свързани с подготовката и обучението. Служителите на прохранените органи не получават нужната подготовка. Същото въжи и за служителите на силите за сигурност. Закона отдавна трябваше да бъде отменен. В Южен Судан има комисия за правата на човека, но подобно на други комисии страда от недостиг на средства и персонал, за да се впише в международната мрежа от подобни организации. Хубавото е, че президентът Кия изрази ясно ангажимента си дори в новогодишното си слово за справяне на, с проблемите, свързани с правата на човека и сигурността. Освен това, в Южен Судан имаме едно много жизнено а, гражданско общество, но то се нуждае от допълнителен капацитет и стимули, за да работи. Миналия ноември Южен Судан за първи път имаше право да гласува в а, Генералната асамблея на ООН а, гласува против смъртното наказание, но а, стъпката, която е предприята, е доста окоръжителна, въпреки, че а, общественото мнение клони към несъгласие с а, отмяната на смъртното наказание. Католическата църква е сред тези, които се застъпва за неговата отмяна. Хартата за правата на човека е подписана от Южен Судан и се надяваме, че скоро ще се присъедини към основните договори в тази област, международни спогодби. По време на посещението си разбрах, че има намерение да се предприеме инициатива за национално померение. Получихме уверение, че тя ще се основава на широки народни допитвания. Европейският съюз подкрепя редица проекти в областта на правата на човека за изграждане на капацитет, за върховенство на закона. Подкрепяме проекти, чиято цел е гражданското общество да действа по-ефективно в процеса за преразглеждане на Конституцията, особено за Декларацията за правата на човека, за да се откликне на потребностите на хора. Има комисия, чийто мандат е удължен с няколко години. Тя ще разчита на гражданското общество. Освен това подпомагаме и обучението в областта на върховенството на закона за неправителствени организации, местните власти, племенните вождове, ще бъдат обучени, за да могат хората да изразяват мнение, когато им се нарушават права. Има и проект за преодоляване на насилието по полов признак, защита на правата на жените. Имаме един мащабен проект, освен това, чиято цел е да се изгради по-добър капацитет на съдебната власт, да има повече познания, а, и разбиране за задълженията на съдебните органи. Някои от държавите членки също така оказват подкрепа за различни проекти за изграждане на капацитет по линия на двустранни спогодби. И в заключение искам да кажа, че много се радвам, че Комисията по правата на човека в парламента на Южен Судан е тук на посещение в Брюксел. Днес след обеда ще се срещна с тях подкрепяме и програмата за изграждане на капацитет на парламента на Южен Судан и на общинските съвети там. И смятам, че депутатите от парламента на Южен Судан могат да променят много Радвам се също така да споделя, че когато бях в Джуба, представители на неправителствените организации споменаха, че се чувстват окоръжени от подкрепата, която получават от председателите на редица комисии в парламента, които ги приканват да идват в парламента и да се изказват там, което е един много положителен знак. Ще спра тук и ви благодаря. Благодаря. Незабавно давам думата на Катрин Мария Чер, Макс Планк Фундация за международен мир и върховенство на закона. Имате 7 минути. Опитвайте, опитайте се, моля, да, да бъде под 10 минути вашето изказване. Много благодаря. Благодаря за поканата. Благодаря за поканата да говоря пред този въркшоп. Ние от фундацията Марк Планк активно работим в областта на изграждане на административния капацитет в Южен Фи... Судан от 2002 година и вече сме натрупали значителен опит, работейки с различни институции в Южен Судан. Имаме и голям опит в а, а, изграждане на съдебния капацитет, работим с изпълнителната власт, министра на външните работи, на правосъдието, но също и с националното а, събрание, законодателния орган. И съм особено щастлива да видя тук представители на Комисията по човешки права на Националното събрание на Южен Судан. След междинния период от пет и половина години на по силата на мирното споразумение, което сложи 22 години край на война, Южен Сидан стана на 9 юли 2011 година независима държава. През последните 8 години, след като бе е, подписан този договор, правителството Джуба направи значителен прогрес в изграждането на ключови институции, включително съдилища, полиция и други, да създаде инфраструктурата, да прокара ново законодателство, богатство и също така да извика на живот една комисия по човешките права. Но наследството от 20 години война си оказа влияние и то негативно активисти, независими активисти а, пледираха за спазване на човешките права. Президента Кия а, обеща да ратифицира договора за човешки права. Той подписа и новата конституция, традиционната конституция на Южен Сидан, която а, оповестява, че страната е базирана на справедливост, равенство и спазване и респект към човешкото достоинство и защита от а, а, нарушение на, права, на свободите. Въпреки това има редица слабости в а, а, законодателството и имаме основания за тревоги по отношение на спазване на човешките права. В моята презентация аз ще хвърля светлина върху някои предизвикателства при закрилата на човешките права и насърчаването на тяхното спазване на базата на нашия опит натрупан в областта на изграждане на капацитета. Също накратко ще анализирам приоритетите в областта на човешките права, като създаването на адекватна правна база, нормативна база, институции и ще дам препоръки а, за запълване на презнотите. А, в тези 7 минути ще се опитам да кратко да разгърна всяка една от точките, а в дискусията ще можем да навлезем в по-големи подробности по различните точки. Първо, говорейки за предизвикателствата в областта на изграждане на капацитета предизвикателства, които... Основното предизвикателство, което ние определихме по време на нашата работа в Южен Судан, е един много важен въпрос, който е ратифицирането на международни а, инструменти по човешките права. Първо, член 9 на традиционната конституция на Южен Судан разписва, че всички права и свободи, залегнали в международните договори, ковенанти и други, се признават от Република Южен Судан и стават неизменна, неразделна част от законодателството. Тоест виждаме един подход към ратифициране, подписване и ратифициране на всички международни договори. Въпреки тази много включваща разпоредба, Южен Судан възприе и един подход, посредством който като много нова държава не, не поема ангажимент да подпише всички и да ратифицира всички споразумения от предишната администрация. Т.е. макар че има автоматично присъединяване към правата, към договори за човешките права. До сега Южен Судан е подписал, ратифицирал само ограничен брой от тези, преподписал от тези договори, които бяха, са били подписани преди, от предишното правителство. Той е подписал Женевската конвенция, но те първа трябва да ратифицира договори като този по граждански и политически права, Международния ковенант по економически и социални права и договори като Конвенцията срещу изтезанията. Това е едно от много важните предизвикателства пред Южен Сидан в областта на човешките права. Второ, липса на познания по конституционните гаранции за спазване на международните човешки права. Особено в гражданското общество съществува много малък ресурс от познаване на проблемите. Често има липса на, достъп до печатен материал, и малко, много ниска осведоменост на обществеността относно гаранциите, които гражданите могат да получат по силата на Конституцията и по силата на международните договори. Още повече за съдебната власт като такава и за самото правителство не е особено ясно какви са разрешените от Конституцията ограничения в гаранциите и до каква степен и какво точно, кои точно са вписаните в Конституцията забрани за нарушаване на тези права. Това е една преходна конституция на Южен Судан и не всичко е отрезано в нея. също наблюдаваме една неадекватна прав... нормативна база. Много закони чакат да, бъдат, да им бъдат внесени поправки, да бъдат променени. До сега Южен Судан не е регламентирал Международната служба за сигурност. Um, а също и някои други пропуски в правната система правителството прокара законодателство в областта на семейното право, равенството на жените при сключване на брак и при а, развод, защото до сега имаше голяма доза на дискриминация. Още не са прокарани закони за медиите и при липсата и отсъствието на такива закони има много случаи на турмоз, произволно задържане и цензура от страна на службите на сигурност по отношение на журналисти. Също наказателния кодекс още се нуждае от преструктуриране. Той е много неточен, много лошо структуриран и тълкователен в смисъл, че посредством такова тълкуване могат да се, могат да се нарушат човешките права и правото на справедлив процес. Съдебната система е слаба и тя страда от недостиг на високо квалифицирани юристи, адвокати, а също и липса на обучение, инфраструктура, транспортни средства и други. Освен това, териториалното покритие от юридическата система е също много неадекватна. Достъпа до правосъдие е изключително ограничен. Виждаме липса на съдилища и цяла съдебна инфраструктура в по-отдалечените региони на страната. а именно няма а, а, съдилища, а битри, само 80% от територията на страната са покрити от такива, такава мрежа от съдилища. Недостатъчно е изпълнението на съществуващите гаранции за спазване на човешки права и несъответствие с обичайното право, по силата на което а, те не биват а, спазвани. Говорейки за приоритетите в областта на човешките права и създаването на адекватна нормативна база и институции, и реформа бе вече подчертано преди мен, текущият конституционен процес дава една възможност да се укрепи рамката на спазването на човешките права. Най-важно е ратифицирането на всички инструмен... международни инструменти в областта на закрилата на човешките права. Също вече казах, че съдебната власт трябва да бъде един от първите приоритети в укрепване на а, защитата на правата на човек, е, на, на изграждане на административен капацитет, обучение, въвеждане в, в, в изпълнение на съответното законодателство и преразглеждане на съществуващите закони, реформи в областта на законодателството. И сега много кратко някои препоръки с цел преодоляване на основните слабости в капацитета. Първо, много важно е да се предостави техническа помощ, за да се ратифицират международните инструменти в областта на защитата на правата на човека. Например, Министерството на външните работи там просто не знаят как трябва да протече такъв един процес, как се води, за да се стигне, за да се проведат преводи, извинете, преговори и да се стигне до подписване и ратифициране на тези договори в Южен Судан. При това подкрепата на национ... комисията за ревизиране на на националната конституция, имат нужда от обучение в областта на конституционното право и то не само за прокурори и съдии, но също за адвокати, за самите членове на парламента. С оглед правилното внасяне на изменения по всички закони и поради факта, че проекто Конституцията ще бъде внесена в законодателната институция и ще трябва да бъде приета от него. И на последно място повишаване на информираността на обществеността по отношение на гаранцията, която предоставят тези инструменти за закрила на човешките права в Южна Судан, повишаване на информираността на хората, какви права имат по силата на Конституцията, гражданското общество. Какво може да направи един индивид, за да може да поиска спазването на своите права, които са гарантирани в Конституцията? бях кратка. Мисля, че можем да навлезем в по-големи детайли, когато започне дискусията. Благодаря. <laughs> Uh, Благодаря ви много. Веднага минаваме към експедит Кая. Тя е главен обучител в програмата Справедливост и демокрация програма за достъп до програми в областта на правосъдието. Заповядайте, господин Кая. Treatment. Seven minutes. Седем минути имате, които могат да се превърнат в 10, но не повече. Благодаря, госпожо председател. Много съм щастлив и считам за чест възможността да говоря днес сред вас. Пред вас. Аз участвах самият аз в а, обучение, обучение, което бе проведено от организацията RSN Just, Справедливост и демокрация. То бе насочено към кадрите в Джуба и като част от това обучение бяхме изпратени на обмен в Уганда. Аз бях част от обучителния екип в Южен Судан. Също така и в качеството ми на член на Парламентарната комисия за човешки права. Участвах също така и в обучение за прокурори работихме по специализирано третиране на някои евентуални събития или правонарушения, които бихме могли да очакваме по време на провеждането на референдума. За щастие, голяма част вече от въпросите бяха обсъдени от предходните оратори, от предходните панелисти. Аз бих искал да говоря за правната рамка като инструмент за изграждане на институционен капацитет. Международните договори, които трябва да бъдат ратифицирани и въведени в практиката от Южен Судан. За да се случи това, трябва да имаме съответните правни инструменти, включително и Конституция. Имаме нужда от закони в изпълнение на основният закон на Конституцията. Липсата на процедури, които да гарантират нейното прилагане, биха довели до безвластие. За сега имаме ограничения, тъй като територията е огромна, а правните инструменти все още не са разработени. И ако не бъдат ако не бъдат въведени в практиката тези закони, те просто няма да изпълняват функцията, с която са създадени. at the ministry. A number of от тези юристи не са получили обучение. Както споменаха преждеговорищите, дори работещите за държавата юристи не са запознати с законодателството. И трябва да се насочим към обучението, защото обществото се нуждае от новите закони. Съдиите, полицията, прокуратурата, те не само, че не са запознати с международните стандарти за правата на човека, но те нямат и капацитета да ги прилагат по линия на вътрешното производство. Вече беше споменат е, факта за задържаните лица, извършени арести и подвеждането под отговорност. В много случаи това се прави без правно основание. Децата биват подвеждани под отговорност на равна нога с възрастните. И те остават в затворите из цялата страна без да получат правна помощ предвид липсата на добре обучени прокурори, полицаи и съди и правна помощ, въпреки че тя е предвидена по закона, се налага всичко това да започне да функционира. Именно поради това прилагането на правото е произволно. Има ограничения по отношение на осведомеността и обществото и служителите в правителствените служби не са наясно с правните устоя, особено що е то права на човека като конституционно изискване и националния инструментариум за тяхната закрила. Подходите към а, нарушенията на правата на човека на... липсват Организациите на гражданското общество не са в състояние ефективно да се намесят по повишаване на информираността за правата на човека в Южен Судан. Повечето от тези организации нямат експертните знания и ресурса, за да могат да допренесат по смислен начин в процеса на демократизация. Има известна политическа воля, но няма отчетност и отговорност за тежки престъпления. Това е един проблем от дълго време в Южен Судан. Има обвинения, например, е, за обвинение за извършени престъпления – Журналисти са задържани, малтретирани поради онова, което казват или пишат, но не са предприемени дисциплинарни действия срещу онези, които са извършили такива нарушения. Ако направим едно сравнение между Южен Судан и други африкански държави, ще видим, че онези, които са с традиции са преминали през институционална реформа като Южна Африка, ще видим, че в Южен Судан имаме проблеми с укрепване на институциите. Ако анализираме приоритетните области, ще установим, и тук ще повторя нещо казано вече, че е необходимо да бъде изградена адекватна правна рамка изграждане и укрепване на институциите, като полицията, затворите, различните други институции, които са съпричастни към прилагането на законите за правата на човека. Обучение и застъпничество. Това е друга област, в която трябва да предприемем нещо. Какво можем да кажем за регионалното сътрудничество? Южен Судан се намира в един особен район и би могъл да извлече ползи от това. Африканския съд за правата на човека също може да изиграе своята роля, след като хартата бъде ратифицирана. Тук не знае докъде са стигнали нещата. Комисията за правата на човека след ратификацията наистина ще изиграе важна роля. Тук повтарям вече което, нещо, което казах. Ролята на практикуващите, на представляващите международните граждански организации, академичните среди, всички те биха могли да спомогнат за изграждане на капацитет на институциите в Южен Судан, за да могат да спазват изискванията и стандартите за правата на човека. Дали Южен Судан ще се приобщи към общността на източноафриканските общности? и е, форума за източна Африка. Всичко това би било от решаващо значение. Препоръката е да се преодолеят основните слабости, но за това е необходимо специализирано обучение. Има и потребност от изграждане на Център за правата на човека, който да въвежда водещите практики, да бъдат, за да могат те да се впишат в програмите за обучение на съдии, прокурори и юристи. Преди да бъдат изградени места за временно задържане, е нужно да бъде предоставено обучение за альтернативни мерки за... с цел да бъде избегнато претоварването на затворническата система. Необходимо е служителите в затворническата система да са наясно с изискванията за рехабилитация на задържаните. Преодоляване на проблема с безнаказаността също е друг проблем, с който трябва да се заемем. Комисията се нуждае от подкрепа. Става дума за Комисията за правата на човека. И като имаме предвид, че в Южен а, Судан се уважават обичайното право, трябва да проследим кои от тях не отговарят на между... изискванията на международните инструменти и да се направи нужната хармонизация. Прокурорите, съдиите, юристите в Южен Судан трябва непрекъснато да бъдат обучавани, за да могат да изпълняват задълженията си. Освен това е нужно да се разра изгради институция за след дипломна квалификация, защото в момента, в който завършат университета юристите в Судан, те навлизат в практиката. И повечето суданци не са наясно с това, че имат право на правна помощ. Нужно е да реорганизираме и системата за непълнолетните престъпници. Така че Южен Судан се нуждае от подкрепа. Благодаря за вниманието. <laughs> Много благодаря. Благодаря за това, че се постарахте да изпълните времевите ограничения. И така сега, преди да дам думата за въпроси, бих искала да изслушам колегата Габриел не знам дали ще мога да произнеса добре през името му. Той е председател на комисията по човешки права в Южно-Суданския парламент и е ръководител на делегацията. Заповядайте. Five минути. Пет минути. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих желал да благодаря на председателя на Европейския парламент, и членовете на парламента за това, че ни поканиха на този форум. Ние в Република Южен Судан искаме да кажем, че ние сме най-новата нация в света. Когато излязахме на световната сцена, ние имахме множество проблеми – и започнахме с Временната конституция. На първо място поставихме човешките права. Нашата конституция е преходна и ще видите в раздел 2 а, Хартата за човешките права. От 1 до 34 член се говори за човешките права. Но това, което го няма че трябва да има и механизъм за изпълнение на тези а, разпоредби за спазване на човешките права. Като нова нация ние се нуждаем от а, същото, което някои нации, през което някои нации бяха преминали вече а, и да ни помогнат. Ние искаме тези закони да получат гласно сред е, хората. И както каза един от преждеговорившите, повече от большинството граждани на Южен Судан не знаят правата си. А ние като отговорни хора искаме нашия народ да познава правата си посредством разгласяване на разпоредбите на Конституцията. Т.е. кои закони, кои права а, е, имат те. По отношение на ратифицирането на международните инструменти и споразумения, ние положихме максимални усилия като членове на Комисията по човешки права, заедно с а, президента и изпълнителната власт, да ратифицираме тези международни инструменти в областта на спазване на човешките права. Но в нашата конституция също ние вече имаме инкорпорирано, градено вътре тези инструменти а, и споразумения. А, посредством Конституцията те биват а, транспонирани в нашето законодателство. Сега на следващо място. Обичайното право. Република Южен Судан, в нея повече от съди, повечето съдилища а, функционират по силата на обичайното право. А обичайното право, в него не съществува смъртно наказание. Ако едно лице убие друго лице, това се признава за престъпление, но няма а, смъртна присъда. А в обичайното право съда призовава семействата, близките и на двете за лица и едно от тях плаща кървавата компенсация. Преди три дни, когато напускахме Судан, имаше подобен, подобно дело. Един човек уби а, друг. Ние а, поканихме семейството на покойни, на починалия и те изплатиха така наречената компенсация за проляната кръв или кръвен данък. Обикновено се плаща, да речем, с една крава. Важното е, че а, няма смъртно наказание. Стои въпроса вече дали хората имат възможност да платят този кръвен данък, за да може лицето да бъде освободено от затвора. Дали могат да си го позволят? повечето от законите работят с арабски язик. В официалния език в Република Южен Судан, обаче е английски. Така че много трудно е за един адвокат, който е получил обучението си на арабски, да се справя, да борави с казуси на английски. Тук ни трябва обучение също. И то е доста значително по обем обучение. По отношение на законите за медиите, вече пред нас са така наречените медийни закони. Към парламента ние го наричаме събрание. Ще трябва да го, ги приеме на първа бочетене тези закони се разглеждат, внасят се и после се приемат от Националното събрание. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. И сега давам думата на тези, които я поискат. Всъщност, ако някой си тръгне междувременно в 15.30 часа в същата тази зала продължаваме съвместно заседание с Комисията по правата на жените и съвместно изслушване. Ще... Това изслушване ще бъде посветено в по-голямата си част на правата на жените и по-конкретния наш случай насилствените бракове и бракове, сключвани от малолетни. 12 години е законната възраст, на която може да се сключва брак в някои държави, а някои момичета по-млади дори от това биват принудени да се омъжат. Благодаря, казва следващият оратор. Благодаря и аз. Първо за доклада от мисията. Много полезен. Това е първото ми послание. Второто ми послание е добре дошли на колегите от Судан. Многократно повторихте думата уважение. И в този смисъл искам да кажа, че наистина е възможно съжителството в вашата страна и каква, какви са проектите на вашето правителство, целящи да подсигурят такова възможно съвместно съществуване. Вторият ми въпрос е свързан с Министерството за социалните грижи и грижите за жените и децата. Това министерство дали работи заедно с неправителствени организации? Благодаря. Председателката, някой друг иска ли да вземе думата преди да дам думата на панелистите за отговор? Госпожо Лохбилер. Много благодаря. Благодаря и на всички панелисти за пространните изказвания, които ни дадоха възможност да научим колко различни методи и колко различни възможности има за подкрепа на Южен Судан. Имам въпрос към Розалинд Марсден, тъй като споменахте убийството на Исаия Абрахам. Знаете ли до каква степен, до къде е стигнало разследването и проследявате ли развоя му? Благодаря. I have a question for, for, for me, the panel. И от мен един въпрос към панелистите. Ще си го задам на френски, казва госпожа Де Кайзер. Не чух в е, проблематиката, която изложихте, проблема за корупцията. Е, заедно бяхме в Женева, госпожа Лохбилер и аз и в правото на развитие винаги се цитира необходимостта от борба срещу корупцията, тъй като тя е една от най-големите заплахи над това право. Знаем, че в Южен Судан, а и в цяла Африка съществува и че е труден за изкореняване. С други думи, още от самото начало на тази млада държава трябва да се започне непримирима битка срещу нея, срещу корупцията. Благодаря. Um, um, Благодаря. На първо място въпроса за Исаия Абрахам. Наистина подигнах въпроса, когато бях в Джуба преди няколко месеца и там научих, че и други задържани има, освен тези, които знаем, за които знаем ние. Тоест, е, изглежда, че се провежда разследване. Това убийство получи голям отзвук в е, Судан и в е, международен мащаб също така. Следователно, разследването също се радва на интерес по въпроса сега за националната помирителна инициатива, която се подготви и която евентуално ще бъде лансирана през април месец, това също бе частично обсъдено по време на нашите разговори с правителството, те непрекъснато подчертаваха необходимостта да се разяснят причините за вътрешния етнически конфликт, преди да се премине към търсене на начини за тяхното разрешаване. По въпроса сега за корупцията. Наистина това е в центъра на вниманието и преди няколко месеца всъщност трябва да си призная, че не знаех дали има някакъв практически напредък. Надяваме се обаче, че създадената антикорупционна комисия ще използва своите прерогативи. За момента не знам да има никакви съдебни дирения, никакво прокурорско действие в някои особено а, значими случаи. Благодаря. Благодаря, Розалин, казва председателката. Е, искате ви ли да зададете въпрос? Uh, Позволете да направя един коментар по въпроса за корупцията. Аз съм от Уганда. В Уганда ние извоювахме нашата независимост 62 година. Институции има. Имаме държавен инспекторат, имаме и други органи, като полиция, съдилища, които сигурно са, са, са по-развити от тези на нашите братия в Южен Судан, но корупция има и хората се притесняват. Институции могат да бъдат изградени, но все още корупцията е масова. Може би в Уганда това се дължи на а, законите, но опита все пак ни учи, че има хора, които са на места, на които имат достъп до много пари и затова се развихря корупцията. Аз бях в Южен Судан. Знам, че има комисия за борба с корупцията и нейният капацитет трябва да бъде доизграден. Полицията и съдилищата се намират в същото положение. Тъй като сте току-що са преминали през а, войни, има някои хора, които са били в много тежко положение и след това изведнъж се окажат с власт, може да се стигне до това, че допускат грешки и се грижат само за семейството. Важното е, разбира се, че има институции. Тези институции трябва да бъдат изградени в Южен Судан, но е нужна и политическа воля за борба с а, корупцията. Да вземем за пример приятелите ни, братята ни в Руанда. Там са въвели инициатива за нулева толерантност, търпимост към корупцията. Всеки, който е хванат в корупционни практики, да бъде наказан, за да служи за назидание на другите. Благодаря, госпожа Шерта. Съвсем накратко ще кажа нещо за обединение на различните етнически групи. В Судан в момента има непрестанни сблъсъци между племената – един от начините да бъде решен този проблем е извършителите на подобни жестокости да бъдат подведени под отговорност. Няма действаща система за преследване на този вид престъпления и племенни връжди. Свидетели сме не само на нанасене на увреждания, но и на смъртни случаи. Ефективното преследване на подбудителите на такова насилие е свързано с племенните тъжнения, сблъсъци, нещо, което се случва ежедневно в Южен Судан. Така че призивът отново е към съдебната система да им обърне внимание, да преследва тези деяния и този род насилие, които срещаме често в Южен Судан. Благодаря. И за последен път ще помоля Габриел Горгота дали иска да допълни нещо. Председателя на комисията на Народното събрание на Южен Судан. Що се отнася до корупцията в Южен Судан, ние водим борба срещу корупцията. Откакто имаме правителство през 2005 година всъщност нямаше никакви закони, особено в областта на финансите. Не ставаше дума точно за корупция, по-скоро за присвояване на средства. И генералният аудитор внесе доклади през 2005, 2006 и 2007 и 2008 година. И в парламента проведохме обсъждания и установихме, че има големи неясноти. И има неясноти в областта на мерките срещу корупцията и как да се борим срещу нея. Комисията за борба с корупцията изготви един доклад в който се вижда, че има голям спад на корупцията. И това се дължи на предприятите от правителството мерки. Смятам, че скоро няма да има корупция, уверявам ви, госпожо, защото това ни нанася огромни вреди и не можем да позволим да продължи. Благодаря, казва председателя. Eh Добре, благодаря. И така, с тези оптимистични думи да се надяваме, че революцията ще продължи и чрез революционна борба против корупцията и да се надяваме, че даже и някои други биха могли да се получат от това. Това е, е желание и от наша страна. От наша страна ви потвърждаваме и желанието си, решимостта си да ви помагаме и подкрепяме във всичко. Благодаря на всички. В 3 и половина продължаваме дебата с положението на жените и младите момичета. Благодаря.